с политиката по отношение на бюджета и в бюджетната комисия преди е, началото на май би трябвало да постъпят е, конкретни предложения, за да разберем точно как е, ще предвидим и ще разпределим средствата по отделните проекти, и по отделните подготвителни действия. Е, така че много ви моля активно да е, използвате времето до май, за да подготвите вашите предложения за проекти и подготвителни действия. Благодаря, господин председател. Председателят. Благодаря е, на нашия докладчик Ана и Юта Ахалки има думата. Мога да подчертая, че съм съгласна с всяка дума изречена току-що от Ана Йенсен. Естествено, че Ние не бихме могли е, да се опрем на цифрите, които ни се предлагат от съвета. Е, на 8 февруари разбрахме какви са вижданията на съвета, но те са много далеч от нашите. Не можем да се съгласим и с тези съкрещения, които съветът обяви. Необходима ни е естествено е, многогодишна финансова рамка, за да бъдем по-конкретни, но е, тя още не е договорена, както знаем. Имаме определени е, така, очертани рамки и тавани, но няма нищо конкретно по отношение на многогодишната финансова рамка, така че средата на май ще трябва да подготвим нашите предложения, но ние тук в комисията имаме е, наша многогодишна финансова рамка и още миналата година започнахме с е, програмата за е, здравеопазване и с е, е програмата LIFE е, за околна среда. Необходими са ни съответните средства е, в е, е бюджета в многогодишната финансова рамка би трябвало да се предвиждат естествено също е, съответните средства, така че това, което сме започнали миналата година, да може да продължи и през тази и през следващите години. Поели сме ангажимента да осъществим тези програми. Така че това е както е, по отношение на програмата за действие за здравеопазването, така и по отношение на програмата за околна среда Лайф. На всяка цена трябва да се гарантират съответните средства. Пилотните проекти по подготвителните действия е, колегите са получили вече е, циркуляра от Емилия. Знаем какво е предвидила комисията и какво е предложено от нея. Знаем и мнението на Ана Янсен, но сега ние трябва съвсем конкретно да подготвим нашия списък. И така, колегите трябва да помислят най-вече за това дали започнатите проекти, които в момента протичат, трябва да продължат да бъдат финансирани и е, да бъдат довършени. Е, това би било идеалният вариант, естествено, защото по този начин ще осигурим именно тази последователност е, в нашата работа. <clears throat> Вместо да започваме нови проекти и да си блъскаме главата какво трябва да направим. Но естествено има случаи, в които нещата са предрешени, така да се каже, и е ясно, че проектът не, не носи полза. При всички положения, позволете ми да ви напомня, че през 2014 година, ако ще има нови проекти, те трябва по някакъв начин да станат известни до, бих казала, до Великден 2014 година защото след това е, следва Великденска вакансия, започва предизборната кампания, е, избори и е, нещата се отлагат във времето. Затова апелирам към всички. Много ви моля, подгответе вашите списъци и ни изпратете проектите, които според вас са действително важни. Много важно е, естествено, и това, което бе казано във връзка с агенциите. Е, необходими са им средствата, е, които ще им позволят да извършат е, всички от тези задачи, които сме им възложили. Не си струва да съкръщаваме непрекъснато техния бюджет и след това да ги критикуваме, че всъщност не изпълняват това, което очакваме да направят. В края на 2011 година комисията пое ангажимента да съкрати 5% от е, персонала, като това е, се отнася и до агенциите. През следващите 5 години, е, всяка година персоналът ще намалява с 1%. Особено малките агенции са силно засегнати. Това е безспорно при всички положения е, това е вече поета ангажимент. Но комисията е, сега е, изведнъж решава и го е оповестила в едно свое писмо, че съкръщенията ще бъдат още по-драстични не само 1% годишно, но е, повече. И естествено това се отнася и до е, е, малките и до големите агенции. Като естествено ние бихме могли по някакъв начин да варираме, но не става така. Да кажем, добре, агенцията за околна среда ще получи толкова и толкова, а пък другите ще получат много по-малко. Комисията винаги е твърдяла, че стои зад всички агенции и смята, че всички те са еднакво важни и ги разглежда като част от е, администрацията на европейските институции. Като в съответните категории, към които принадлежат е, агенциите, е, има партньорски генерални дирекции. Според мен не би трябвало генералните дирекции да а, е, отговарят именно за тия съкръщения. Това са неща, които на практика нямат правно основание и комисията си позволява да а, е, прави нещо в противоречие с правните актове и а, е, правилата за работа. А, Комисарите Левантовски и Шевкович още не са получили моята реакция, но ще получат писмо от мен, в което ще им обясня всичко това, което току-що ви казах. Смятам, че този подход е изключително неправилен и неприемлив. Благодаря. Благодаря на Юта Халк. Мога само да потвърдя казаното от Юта е, при посещенията на делегации Ние непрекъснато, съгласно европейското законодателство, възлагаме се нови и нови задачи на агенциите. А сега се оказва, че с 5% трябва да се съкрати персоналът, включително и на агенциите. А, същевременно и а, правилника за таксите, е, които е, до този момент влизаха по някакъв начин в е, бюджетите на агенциите, се променя, така че от тук нататък не можем да очакваме по тази линия, по линия на постъпленията от такси, да влизат допълнителни средства към агенциите тези такси ще влизат в по-голямата си част в е, съответните национални компетентни органи. И трябва да ви кажа, че меко казано агенциите са много раздразнени от тези е, перспективи. В никакъв случай не бива е, потребностите от персонал да са подложени на някакви циклични, спонтанни изменения. Иска ли още някой думата? Давам думата на колегите. Госпожа Гростет, съвсем набързо, господин председател, пълна подкрепа има нашата докладчица. Напълно съгласен съм, но съм и с това, което вие казахте току-що. Ние е, няколко души стигнахме до Лондон. Два дни работихме с Европейската агенция за лекарствени средства – и останахме с ясното чувство, че в момента като че ли съществува а, съревнование между агенциите, които искат да се присъединят към духа и начина на работа на комисията и е, генералните дирекции между агенциите има е, съревнование и генералните дирекции на комисията. И това е особено притеснително, защото има решения, които напълно излизат от е, нормалното русло и е, ние не сме съгласни с това. Е, агенциите имат все повече работа, имат съответно нужда от бюджета. Това, което се случва на ниво комисия, просто не е. Трудно е да бъде прието. Матю не. господин Бакрос има думата. Благодаря. Много е интересно да видим как се развива положението с Кипър. План А се провали, а план Б няма. За многогодишната финансова рамка и бюджета за следващата година това е много важно, защото според мен трябва да има план Б ако се окаже, че през май, юни или септември няма многогодишна финансова рамка. Така че искам да попитам какво се предвижда, какъв е сценария за подобна ситуация? Ако няма компромис между парламента и е, съвета за многогодишната финансова рамка, ние не бихме могли просто да продължаваме с е, тези продължения на бюджета на база една 12 от годината. Никак, никак не е добре да се вижда, че е, финансовата криза се отразява негативно на институциите, на възможността те да се изпълняват функциите смятам, че трябва да има и по-добро планиране и по-добро прогнозиране в бъдеще. Затова ми се иска да чуя и какъв е план Б, какъв е резервния вариант. Независимо от това, че не е прията многогодишната финансова рамка, ние продължаваме да работим и сме в състояние да вършим нашата работа, колега. Но по отношение на дискусията за е, институциите, естествено е, трябва да е, проведем една такава дискусия съвместно и с националните парламенти. и Там се водят подобни дискусии, но при всички положения ние не бихме могли на, да спрем да работим и не бива и да допускаме е, едно такова положение. Е, но трябва да следим за това всичко да върви съгласно приятите от нас закони и правилници. В момента, в който нещата започнат да, се, е, да излизат от рамките на закона, е, естествено трябва да даваме сигнали и да се постараем да ги върнем отново в е, легалните рамки. И това се отнася до проектите, естествено, когато видим, че нещо не върви така, както е предвидено и както е според правилата, трябва да взимаме мерки. Госпожа Янсен, благодаря. Благодаря за коментарите. Въпроса на господин Бокрос. Не мисля, че е чак толкова сложен проблема, ако не постигнем е, споразумение. Въпросът е, че трябва да има споразумение в различни области. За правното основание, за многогодишната финансова рамка. Ако имаме съгласие по правното основание, а не е, е, МФФ, тогава ще използваме базата 2013, което не е чак толкова различно от споразумението между страните членки е, и съответните ръководители на държавите за 2014. Има приоритети като научни изследвания, инфраструктура, инвестиции и така нататък. Нещо, което е и други теми, които са от голям интерес за нашата комисия. Но трябва, трябва да намерим е, решение и да влезем в преговорите с е, положителен дух, положителна настройка. Нека да действаме така, пък ако е, ще има нужда от резервни планове, е, общо взето има моменти, в които когато няма достатъчно ясен план А, е трудно да се формулира и план Б. А що се отнася до агенциите трябва да бъдем много внимателни и е, да осигурим е, възможността агенциите да работят, да работят добре, да се изпълняват задачите. Не мисля, че могат да се пестат средства от е, дейността на агенциите, но в край на кращата проблема тук са държавните ръководители, които са се споразумяли за това къде ще се установят съответните агенции, но не виждам как това споразумение всъщност ще види бял свят, защото никога няма да се съгласат някои страни да отстъпят. Агенциите трябва да имат и имат ясни цели и ясен начин на работа. И ако трябва да се помисли, трябва да се помисли кои, е, особено от старите агенции, е, си е, вършат работа, дали са необходими и така нататък, но трудно ще се постигне споразумение на ниво ръководители на държави. Госпожа Грустет говори за конфликта между генералните дирекции на комисията и агенциите. Именно, според мен, ние сме тук, защото ние трябва да правим така, че съответните е, институции е, да си изпълняват е, функциите, за които са създадени. Очаквам да работим в сътрудничество с вашата комисия в момента, в който знаем малко повече по нещата и знаем и как ще процедираме. Ю... Юта няколко думи в заключение. Благодаря. Да, естествено, ние подкрепяме и смятам, че мога да кажа това от името на всички. Подкрепяме е, твърдите намерения на нашия екип. Е, подкрепяме и Анна Янсен, не само като главен докладчик на ЕП за бюджета на 2014, но и за собствените приходи. И е, много се надяваме, че ще се стигне до компромис, е, включително и по отношение на многогодишната финансова рамка. Но все пак е, не бива да се страхуваме ужасно много, <laughs> ако не се стигне до съгласие и до компромис. Казвала съм го и миналата година, и тази година съм го казвала, и сега пак ще го повторя. Тогава ще работим с таваните, фиксирани още през 2005 година. Ще говорим не с цифрите от многогодишната финансова рамка от 2013, не, а с таваните, както ви казвам, с таваните, на практика това означава, че ние ще имаме едни максимални стойности за разходите но инак е, е, нещата ще си останат така, както са. Бюджетната рамка остава, организацията е, и в парламента, и в съвета, и в комисията си остават такива, каквито са били договорени към момента на определене на тези тавани. Това, което е особено важно за нас е да продължим да работим по програмата LIFE и тогава ще трябва, дори и да нямаме многогодишна финансова рамка, да разговаряме с съответните съвети на министрите, за да можем да определяме и годишните средства за дадена програма. По 174 член се предвиждат именно едни такива разпоредби, са записани там за многогодишните програми, но при всички положения факта, че в момента нямаме договорена многогодишна финансова рамка, не означава, че нещата а, ще се провалят или ще спрем да работим. Не. Погледнете какво става в държавите членки и там а, ежегодно а, се а, финансират проекти и а, политически а, инициативи, независимо от това, че няма многогодишни финансови рамки. Всичко става на базата на а, годишните бюджети, е, така че и при нас е, това ще бъде е, гарантирано в духа на последователността на нашата политика. Трябва да определим за себе си програмите, които на всяка цена желаем да продължим, проектите, които желаем да продължим и евентуално новите проекти, които смятаме, че трябва да започнат следващата година. така че Естествено, работата ще продължи и без, и без многогодишна финансова рамка, но е по-добре да я има. По-добре е с нея. И така, благодаря много, казва председателят. Приключваме с дискусията по тази точка от дневния ред. Продължаваме към флуоро съдържащите парникови газове. Бас Айкхалт е докладчик по тази тема. Очакваме информацията му. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които присъстват на обсъждането на това важно досие. Понякога а, обсъждането на флор, съдържащите газове, изглежда много технически въпрос, но това е един много добър пример, който се отнася до екологосъобразната економика. Тези газове имат много висок потенциал за глобално затопляне и, разбира се, много фирми се оплакват, че ще фалират, ако ние нещо направим за тези газове, но има и други фирми, които инвестират в природни альтернативи вече от десетки години и за това в момента е назряло решаването на въпроса от политическа гледна точка. Когато говорим за тези газове, те имат много висок потенциал за глобално затопляне. Понякога 200 хиляди пъти, отколкото въглеродният диоксид. Всяка една молекула на тези газове има много повече последици за промяната на климата, отколкото една молекула от въглеродния диоксид. И следва да се отчете, че те се използват и продължават да се използват климатични инсталации, хладилни инсталации и техният жизнен цикъл е до 50 години. Тоест има и дългосрочни последици. И ако видим, какво е увеличаването на емисиите от флор съдържащи газове? Това увеличаване е значително, особено що се отнася до климатиците, климатичните инсталации. От 90-та година броя на тези, обема на тези емисии се увеличи с 6% и се, 60% извинете, и се очаква да нараса поради все по-голямото използване на климатични инсталации. Това е от голямо значение – за промяната в климата, особено ако разгледаме пътната карта на Европейската комисия, ние виждаме, че относително значение на тези газове ще се увеличава в бъдеще, ако по подходящ начин не решим този проблем. И разбира се, точно това днес ще обсъждаме. Също така бих искал да подчертая и то. Първо да подчертая, когато говорим за тези газове, ние говорим за различни фирми, и различни фирми в и извън Европа. Искам да подчертая, че ако сме по-силни в законодателството, това ще подобри ситуацията на европейските производители на флор съдържащи газове и това в Европа означава предимно малки и средни предприятия. Всички фирми, които се оплакват, повечето от тях са американски и японски които имат голям износ в Европейския съюз. Така че с регламента ние се стремим да предложим устойчиви альтернативи, които вече се предлагат от много малки и средни предприятия и по този начин, с по-стрихното предложение, ние ще ги подкрепим. Сега за предложението на комисията. Както обикновено, комисията се стреми да постигне баланс в рамките на самата комисия. Тоест има много сили вътре в самата комисия, които се стремят да формулират предложения и ние виждаме варианти, които са свързани с регулирането на течовете, обаче окончателният вариант е доста по-малко амбициозна сферата на изтичането на газове или течовете. Затова като докладчик в моето предложение се стремя да коригирам разводняването, което се случи в комисията по време на последните месеци на работа върху това предложение и се надявам, че ще можем да обърнем тази посока. Това е моето предложение като докладчик. Също така може да сте сигурни, че ако бях зелен политик, щях да направя този доклад още по-амбициозен, тъй като аз представлявам Европейския парламент, а не моята зелена партия, за това се стремя да бъда по-разумен и да потърся баланс. Като се стремя да бъда по-реалистичен. Моето предложение също така цели да гарантира, че това, което ще направим тук, ще насърчи малките и средни предприятия и Предлагат на альтернативи. Искам да спомена един альтернативен вариант, който вече се използва значително в хладилни климатични инсталации. Това е използват на въглеродния диоксид. Ние знаем, че то е парников газ, но, както вече казах, потенциалът му за глобално затопляне е много по-нисък. И вече има много предприятия, които са инвестирали в альтернативи с използване на въглеродния диоксид и те предлагат тези продукти на пазара използването на тези продукти нараства и чрез регламента можем да засилим тази тенденция. Ние разширяваме броя забрани в тези сектори, където вече има альтернативни варианти. Същината на предложението на комисията говори за постепенно извеждане, на, постепенно прекратяване на използването, но в някои сектори се предлага пълна забрана. Идеята е, че когато имаме един общ обем флор, съдържащи газове, разбира се, постепенното прекратяване използването им постепенно ще доведе до намаляване на използването и съответно емисиите от тези газове. Обаче там, където вече има альтернативи, трябва да се предложи едно междинно решение за такива сектори, което вече обхваща една голяма част от този график за постепенно прекратяване на използването и съответно производството. За това трябва да има забрани за онези сектори, в повечето сектори, така че да можем да гарантираме по-голяма гъвкавост за тези сектори, които имат нужда от такава гъвкавост. Ако разгледате конкретните примери, ще видите, че предлагам забрана за охладителните инсталации, а също така за стационарните климатични а, за климатични инсталации. Що се отнася за охладителните инсталации, тук нещата са доста лесни. Ние много пъти сме се срещали с експерти и всички докладчици в Сянка, или поне техните сътрудници са присъствали на тези срещи. Искам още веднъж да благодаря на съдокладчиците, че са присъствали на тези срещи с експерти и ние чухме много ясно, че що се отнася до охладителните инсталации, нещата са много ясни и доста лесни за изпълнение и тук наистина е лесно да се предложи по-амбициозен подход, нещо, което аз и правя. Що се отнася с климатичната инсталация, тук нещата са по-сложни и аз отразявам това в моето предложение, като предимно разглеждам въпроса с стационарните климатични инсталации и предлагам там да се прояви по-голяма гъвкавост, също така възоснова на експертни проучвания. Като цяло, също така предлагам да Предлагам графика за постепенно прекратяване на производството и използване да бъде по-амбициозен. Ние можем да го направим, защото се предлага забрана в секторите на охлаждането и климатизирането. Но друга причина за това е, че също така има забрана за обслужването в предложението на комисията. Тази забрана означава, че с 2020 година в съответствие с предложението на комисията в някои приложения използването на флор съдържащи газове ще бъде намалено. Комисията, когато тя реши за, за това какво, какъв трябва да бъде графика за постепенно прекратяване, не обмисли забраната на обслужването. Този аспект беше включен по-късно в проекта регламента. Това означава, че ако включите забраната за обслужването, може да бъдете по-амбициозни с графика за постепенно прекратяване на производството и използването. Точно това предлагаме ние. Също така ние предлагаме по-ранни срокове за прекратяването на производството и използването. Също така включваме в системата принципа замърсителят плаща, т.е това, което ние правим, е, че ние променяме предложението на комисията, която предлага квоти. Ние въвеждаме такси, така че в крайна сметка замърсителят наистина да почне да плаща тези такси за използване на флор газове. И това може да помогне също така и при изпълнението на този регламент в тези страни, в които изпълнение ще бъде по-сложно, защото има разлики в използването на тези газове в рамките на Европейския съюз. И тук имаме едно разделение между севера и юга. Затова, ако възприемаме предлагани от мен подход, тогава ще можем да решим на редица страни, които имат повече проблеми с изпълнението, отколкото други. Тоест, ние първо, насърчаваме чрез това предложение економиката да използва повече альтернативни варианти. Предимно подпомагаме малките и средни предприятия, даваме дългосрочни насоки, въвеждаме принципа за мърсителят плаща, който ще позволи да се изравнят различията в Европа между юга и севера. И сега докладчиците в сянка ще се, изрази, ще се изкажат и очаквам продължаването на нашата работа с тях, за да стигнем до добри компромисни изменения. Благодаря, господин председател. Е, да, темата е много комплексна. Благодаря, Бас. Но тъй като е, имаме и други теми в дневния ред, е, предлагам три минути за докладчиците в като регламент и две минути за останалите изказващи се. Кой пръв ще вземе думата? Колибанки. Моля. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще се постарая да бъда кратък, така как са ми казали. Ще се постарая да спазя времето от 3 минути. Искам да изтъкна три важни аспекта. Първо, за мобилните климатични инсталации. От 2020 година трябва да се въведе пълна забрана за тях в съответствие с предложението на комисията. Трябва да се забрани използването на флор, съдържащи газове в такива инсталации и само естествени охладителни агенти трябва да се използват от този период нататък. Мисля си, че крайният срок 2020 година е прекалено амбициозен крайен срок. Иновациите не са толкова силно застъпени. И не успяваме да спрем много проблеми, например използването на аммиак, използването на въглеродния диоксид създават много проблеми. И същият проблем стои с хлорофлуоровъглеродите и хидрофлуоровъглеродите. Разбира се, трябва, може да спори дали трябва канисор да бъде много стриктен или не, но докладчикът предлага един по-агресивен подход. Az alkalmazását. Ezzel a korlátozással az élelmi... При използването на хлора, флор и, но и 2050 година е един разумен срок, според докладчика. Аз мисля, че има доста рискове, свързани с този подход и трябва да умислим тези рискове. И третата точка, на която искам да се спра. Мобилните климатични инсталации в моторно-превозните средства – за тях се предвижда крайния срок 2015-2020 за пълното прекратяване използването на въглеродите. Председателят казва, дали бихте могли по-бавно да говорите, така че преводачите да могат да успяват. А да, както вече казах, трябва да сме особено внимателни с тези крайни срокове. Данните от изследвания не са много убедителни, иновациите изостават от по-амбициозните цели и крайни срокове. Нямаме все още твърди доказателства за това, че тези нови охладителни агенти с много нисък глобал, е, потенциал за глобално затопляне, извинете, от 1 до 20, са безопасни, защото в случай на автомобилни катастрофи хората могат да бъдат изложени на риск поради това, че се използват такива охлаждащи агенти. Що се отнася до е, климатичните инсталации в е, търговските точки, особено среди земноморските страни, тук също имаме много сериозни проблеми. Да, за новите хладилни инсталации няма да се използват е, е флуор съдържащи газове, е, така че това би трябвало да бъде ясно. Йолайнен, от името на социалистите, докладчик в Сянка. Да, темата е много сложна, е, много техническа. Полезни бяха изслушванията, които проведохме е, и на които бяха поканени и представителите на е, промишлеността, които искат да се забрани използването на флуор съдържащите газове, както и производителите, които пък ги използват за своите инсталации. Разбира се, че в различните сектори на економиката има различни виждания, защото по различ... в различна степен са засегнати всички, в зависимост от това какво произвеждат и как точно са предвидени сроковете. Трябва да помислим и естествено за альтернативите. Има добри альтернативи, които е, водят до намаляване на парниковите е, газове. Има основания за използването на е, флор съдържащите газове. Най- всъщност тревожен е проблема във връзка с климатичните инсталации. И тук има естествено множество сектори, при които нещата стоят различно би трябвало да навлезем малко повече в е, дълбочина в проблемите на съответните сектори. Е, бихме могли да помислим за едно е, удължаване на сроковете, защото трябва да имаме предвид естествено и възможностите за преустройство на сградите и въздействието върху енергийната ефективност. Когато не се предвидят съответните срокове и процентите за намаляване на флор съдържащите газове, бихме могли да постигнем точно обратното на това, кое, към което се стремим по отношение на енергийната ефективност. Така че тук е необходим един диференциран подход. Хубаво е да има една предварителна забрана за един преходен период, в който ще контролираме как точно е, стоят нещата е, и по отношение на вноса. Обслужването на съществуващите вече инсталации е, и повторното зареждане с флор съдържащи газове е, е темата, която изисква също особено внимание. Сега таксите, които комисията предвижда, е, би трябвало много добре е, да се преразпределят в цяла Европа и не само да се увеличават, но да се мисли за едно справедливо разпределение. Във всеки случай, ако постигнем амбициозните цели, които си поставяме, ще има напредък за Европа. Крис Дейвис. Много ми е трудно да се намирам на заседания на два комитета, на две парламентарни комисии едновременно. И освен това не съм докладчик сенка, само представлявам колегата. Общото обсъждане, което чувам, за мен е се отличава това, че големите фирми казват, че това предложение е ужасяващо и други фирми казват, че то още е по-зле, но има други, трети фирми, които много спокойно се отнасят към това предложение на комисията и Казват се, че благодарение на предложението могат да бъдат създадени възможности за пазарното представяне на тези фирми и възможности те да създадат работни места. Тоест, виждаме, че има много широк спектър от мненията мисля, че този доклад предлага някои неща, които са по-амбициозни от това, което предлага комисията, което върви като цяло в правилна посока. Има, разбира се, някои предложения в доклада, срещу които имаме възражения, защото според нас те са прекалено амбициозни. Например, забрана за производство, използване през 2015 година. С определени случаи за нас срокът е прекалено кратък трябва да разглеждаме нещата в зависимост от конкретния случай. Няма някаква еднородна обща картина. И всяко едно отделно предложение трябва да се разглежда по-отделно, възоснова на секторния подход. Мисля си, че измененията, които се въвеждат за забраната за обслужване, за нас е добро предложение. То е добро и за малките и средни предприятия. И въпреки това, което някои неправителствени организации говорят за разликата между юга и запада, топлите и студените страни, мисля, че трябва също да отчетем, че южните страни не са само по-топли, но те са и по-бедни в Европейския съюз. И трябва, разбира се, да отчетем и този факт също, че тези страни по-трудно ще се справят с разходите за промените. Също така, забраната върху зареждането също за мен е нещо, което предизвиква възражения. Предложенията на комисия са привлекателни, но трябва също така да се отчетат резултатите от проведените анализи и проучвания. Когато се зарежда оборудването в фабрични условия, това няма доведе до повече изтичане на газ, отколкото в момента наблюдаваме при зареждането на хладителните агенти. Да, разбира се, ние преди сме работили с докладчика, той е много добре настроен към сътрудничество. Също така ние сме получили съвети от експертите, но искаме все пак предложение да не бъде едно прекалено амбициозно и прекалено много отразяващо позицията на зелената партия. Ние с уважение се отнасяме към вашите възгледи, но ще се стремим да постигнем един разумен, добър компромис, който да може да бъде достатъчно подкрепен и в нашата парламентарна комисия, и в отрасла. Да. Зелена планина, изградена от е, бетон, може би. Благодаря. Извинете ме за това, което може би няма да бъде образец на ораторско изкуство, но първо съм да благодаря на докладчика и Работа с него беше истинско удоволствие. Докладчикът казва, че той се стреми да внесе подобрения в предложението на комисията, обаче аз съм загрижена за насоката, която е поета и искам да подчертая това, което за мен са проблеми. Да, разбира се, ние подкрепяме това да се намерят и да се прилагат по-благоприятни за климата альтернативи на F-газовете, но трябва да помисли за това да не обременяваме прекаломерно много производителите, особено малки средни предприятия. Ние сме срещу забраната за доставки на, хлор, на флуоровъглероводороди в големи количества и също така не сме сигурни, че докато има достатъчни, достатъчно добри альтернатив, достатъчни количества, може да се въвеждат амбициозни графици за прекратяване, на производството. Искаме да избегнем ситуацията, в която оборудването морално остарява преди да изтече жизнения му цикъл. Ние сме загрижени особено за предлаганата забрана за обслужване на хладилно и климатично оборудване. Що се отнася за забраната за предварително зареждане – трябва да се помисли за това, че резултатите могат да бъдат по-скоро отрицателни, колкото положителни и могат да доведат до намаляване, на увеличаване на енергийната ефективност. Трябва да помислим за това как да избегнем нежеланите последици. Що се отнася до изключенията за използването на инсталации в решаващи ситуации, тук също трябва да се помисли какво точно се има предвид, е, смятаме, че приложение 2 е прекаломерно ограничително, що се отнася до изискванията за безопасност. Също така смятаме, че трябва да се обмисли обемът на ограниченията и крайните срокове за тяхното действие. Забраната е деликатен въпрос и ние бихме искали в приложение 5 да бъдат заложени квоти и максимални количества при пускането на пазара и също така в член 90 ще се стремим текста да бъде променен съответно. Така че ние приветстваме предложението, но виждаме, че има много какво там да се подобри. Ние ще внесем нашите изменения и ние, разбира се, ние искаме нашите предложения да бъдат реалистични и прагматични. Äh, Госпожа Вилс, три минути. Благодаря. От 90-та година нарастват флоросъдържащите е, газове и е, е, това нарастване се забелязва при една голяма част от отделните видове. Комисията предвижда намаление и извеждане от експлоатация на съответните инсталации, но от 2008 е, е, до 2011 година 21% трябваше е, да, бъдат, да бъде намалението, само че при реализираните продажби се вижда, че това не е постигнато. И до 2030 година са, би трябвало да бъдат изведени нови проценти от съответните инсталации, съдържащи флоросъдържащи газове е, от експлоатация, но е, очевидно сме стъпили върху устарели данни, които вече не са актуални. При всички положения вредното въздействие е безспорно. Е, Флоросъдържащите газове са един съществен дял от озоноразрушаващите вещества и газове пазарът, е, ако продължи да се развива по същия начин, както до сега, е, ще има катастрофални последствия върху околната среда, върху климатичните промени. И действително фатално ще бъде е, състоянието, в което ще се намират много държавите при нас. Това, което също е констатирано вече е, че няма достатъчно альтернативни възможности и също време, но альтернативите са доста скъпи, така че една голяма част от производителите и от държавите не биха могли всъщност да предприемат ефективни мерки в това отношение. Забраните естествено помагат за опазване на климата но е, е, би трябвало е, да мислим за това как ще се развиват нещата от тук нататък, не само по пътя на забраните. Още в началото на 80-те години производителите твърдяха, че малките хладилни инсталации, малките хладилници не биха могли да се развиват без флоро, съдържащи газове. Също време, но междувременно вече виждаме на пазара и такива малки хладилни инсталации, които са без флуоросъдържащи газове. Така че, ето, действителността просто показва, че прогнозите не винаги са ясни. Въпросът е как точно ще се рециклират, как ще се депонират съответните инсталации. Мисля, че по отношение на амоняка бихме могли да постигнем от екологична гледна точка по-добри решения и трябва да помислим за тях. И... den Bericht Linda McEwen hier auf der Tagesordnung noch haben. Bueno, pues, muchas gracias, presidente. Voy a intentar eh, ceñirme a un minuto y medio. Eh... Благодаря. Ще се опитам да се придържам към графика. Много се радваме на предложението. Така ще се даде стимул за иновации, а това е много добре. Добре и за околната среда. Но трябва да обърнем е, внимание къде се намират съответните е, сектори. Много добре е да се борим за зелена економика, но трябва да мислим къде се намира тя. Член 11, алинея 3 се спомена, там се съдържа забрана да се използват подобни инсталации от 2020 нататък. В моята страна, тя е топла южна страна, подобни газове се използват доста широко. И е, такива инсталации са над 4000, в Холандия са само и 50. 150, така че трябва да се отчитат тези неща. Трябва да има е, възможност, когато се изведат от употреба подобни системи, да се заменят с е, нови. Освен това, в е, топъл климат е, Техническите альтернативи, които се предлагат в момента, всъщност консумират повече енергия, така че ако направим равносметка, е, надали ще спестим кой знае колко емисии, а ще разходваме повече средства. Това също трябва да се отчита, когато говорим за малки и средни предприятия. Господин председател, колеги, знаете, че парните газове и флуоросъдържащите парникови газове всъщност съдържат потенциал за затопляне на климата 23 000 повече, отколкото CO2. Така че тук става дума и за един пазар, който носи много сериозни приходи. Аз е, предадох своето становище вчера за преводи. Е, започ... Третирам в него различни теми от е, въпроса за околната среда и давам няколко изменения. Първо, за механизма за сертифициране на предприятията и, съотве... и работещите в него да се отложи предложението до 2015 година. А, също до 2024 година да се отложи срока за извеждане на инсталации с съдържащи газове, чието потенциал за глобално затопляне е над 2500. Също така предвижда се срок от 3 години за предварително зареждане. Това е нашето предложение. Ето, господин председател, успях да се вместя във времето. Харцевър има думата. Благодаря. Благодаря. Ако наистина е, желаем е, да направим нещо сериозно за нашата политика за опазване на климата, трябва да обърнем внимание на проблема с флоросъдържащите газове това ще бъде и голям шанс за европейската индустрия, която би могла да се ориентира своевременно към альтернативните е, производства. А, и ако не предприемем нищо през 2050 година, всъщност именно от този сектор от флоросъдържащите газове ще са най-големите емисии, вредни емисии. Естествено е, че някои от държавите членки е, са изправени пред е, големи предизвикателства, особено някои от тях, но времено си струва действително е, альтернативните продукти да бъдат е, подкрепени. А те, слава го вече съществуват е, на пазара. И това ще бъде от полза и за производството, и за промишлеността. Най-важно е да стимулираме иновациите, альтернативното производство. Не смятам, че това, което предлага БАС е много разумно. Естествено, че ние би трябвало да работим с иновативен инструмент и много амбициозно, но и не бива да избързваме и да прекаляваме. Госпожа Гростет. Благодаря. Трябва да правим разлика между е, охладителни системи и климатични системи. Що се отнася до охладителните системи, аз съм е, съгласна с това, което се предлага, а за малките и средни предприятия се поставят определени граници от е, комисията и ми се струва, че тези неща точно трябва, тези ограничения трябва да се преразгледат, защото не бива да ги задушаваме средни, малките и средни предприятия. А, технологиите в тази е, област по отношение на климатичните инсталации не е достатъчно разработена. Сега говорим за срок 2015-2020. Е, комисията е, иска да се задържи срока до 2020, но като се има предвид, че трябва да имаме альтернативи, които да функционират достатъчно добре, не е ли редно да търсим срок 2022? А, за охладителните системи, климатичните системи в а, влакове и големи камиони, мисля, че там въобще не бива да се поставя въпроса, докато няма една достатъчно ясна и сигурна альтернатива. Там трябва да се помисли за е, строка за прилагане. 2020 според мен е твърде скоро. Сега ще дам думата на комисията. Госпожа Трампон е днес тук от името на комисията. Благодаря. Добре дошли на... Добър ден на всички. Целта на предложението е да се направи съответното намаляване на емисии от парникови газове е, с намаляването на флуор съдържащи газове. Е, като ние имаме за цел да направим един е, всеобхватен подход за е, не въглерод, не съдържащите въглероден диоксид газове. И ние имаме за цел не само да намалим емисиите по този начин, а да създадем и възможности за иновации и за растеж на зелената економика, както каза докладчикът. Затова комисията много се е, радва, че проекто доклада на докладчикът всъщност следва общия подход, възприятие от комисията. А що се отнася до нивото на амбициите, особено за извеждането от експлоатация на подобни инсталации. Вече това зависи и е, до 2300 година колко ще се развият съществуващите технологии. Е, комисията е убедена, че е, това, което предвиждаме и предлагаме, е постижимо. В началото слагаме и предпазни възможности, защото в първоначалните си анализи не взехме предвид забраната за обслужване. А това би следвало да се отчита, защото трябва да се даде възможност на производителите да пригодят своето производство. Комисията счита, че е извеждането от е, експлоатация е, ще е достатъчен стимул за развитие на альтернативни технологии. Освен това, забраната за обслужване е необходима, за да се предотврати избягването на разпоредбите – а също така и да се включат в цялата проекта и други флор съдържащи газове, които не се предвиждат в него. Комисията не счита, че е необходимо да се включват всички газове, за да постигнем целта си. Забраните, които се предлагат, е, са определено изпълними и достатъчно ефективни от гледна точка на разходите, изпълними до е, сроковете, в които се предлагат. Като си има предвид, че ще бъдат засегнати много големи сектори, в които се използват флуор съдържащи газове, не е възможно да се дават е, отделни изключения – а за да са ефективни е, забраните, трябва да се направи така, че да има е, достатъчно заместители на флуорвъглеводородите. Някои от забраните, предложени от докладчика, е, ще трябва да се доизчистят като текст, за да е сигурно, че покриват всички съответни продукти и инсталации. Ние считаме, че забраната за предварително зареждане е изключително важна не само за климата, но и за равнопоставеност в конкуренцията за всички производители. Ако не съществува тази забрана, просто ще се е, извърши внос на инсталации, съдържащи флуоровъглеводороди от трети страни. Т.е. тази забрана е изключително важна. А забраната за обслужване и споменаването на това в член 11.3. Тук става дума само за хладилни инсталации. И нека да е ясно, че не става дума за заместване на оборудването, а просто когато подобно оборудване се обслужва за пръв път, съдържащия в него газ трябва да бъде сменен, а, защото а, неговия потенциал за глобално затопляне е еквивалента на 4000 CO2 и да се замени с газ, който има двойно по-малък потенциал – и в края на краищата, дори ако има течове, по-добре тези течове да са от газа, който е с двойно по-малък потенциал за глобално затопляне. Чухме за това, че на южните страни се наглага по-тежко бреме. Това е защото там много повече се използват климатични системи. Иначе всички е, уредби се използват по един и същи начин навсякъде в Европейския съюз. И в такъв смисъл трябва да кажем, че економ... общото економическо въздействие на цялото предложение е всъщност много малко. И конкретните допълнителни разходи, които може би ще се наложат в е, Южна Европа, заради климатичните е, уредби, ще струва може би по едно евро повече на всеки жител в тези страни. Но това е в най-лошия вариант на сценария, защото е, анализите са направени по такъв начин. И е, индустрията, както каза и докладчика, потвърждава, че цените всъщност ще е, намалеят, когато подобно оборудване се произвежда в е, по-голям мащаб. Е, защото става дума за продукти, които ще започнат да се произвеждат в милиони бройки, а сега се използват в десетки хиляди бройки. Ende. Please come to the end. Is it possible? Ако обичате да приключите с изказването си, казва председателят. И накрая мога да кажа, че е, предвидената такса е много е, нов елемент. И е, трябва да е ясно, че тази такса ще увеличи цената за крайния потребител. Не бива да си правим иллюзии, че ще се разпредели цената по цялата верига ще плати крайния потребител. Затова, когато се предлагат подобни такси, трябва да внимаваме много. Um Благодаря ви. И сега докладчикът има думата съвсем накратко. Да, един час ми давате, нали правилно съм ви разбрал? А, извинете, просто не ви чух. Добре. Първо, искам да благодаря на докладчиците в Сянка и комисията за направените изказвания. И ако ми позволите, бих искал накратко да обобщя това, което чух. Виждам, че има сериозна подкрепа за предложената забрана за охладителната техника. Това е доста лесен за решаване проблем. Що се отнася с климатизацията, тук има доста подсектори и аз съм готов да работя в тази посока, да работим върху компромисните изменения, но имайте предвид, че колкото повече работим върху подсекторите, толкова повече дефиниции трябва да предложим и толкова по-те тежка става нашата работа, затова аз искам да имаме едни много ясни забрания, но ние, разбира се, ще работим за това върху климатичните инсталации. Трябва много внимателно да обмислим също така и дефиницията. Сега забраната за предварителното зареждане. Много често има критични бележки за това предложение, но не чух до сега добра альтернатива за това. За това аз просто подкрепих забраната за предварителното зареждане, така както се предлага от комисията, защото не знам дали има добри альтернативи. За забраната за обслужването, мисля, че моят подход към този въпрос се стреми да направи нещата по-точни, така че наистина тази забрана се налага само там, където това е възможно, както каза и комисията. Сега, таксата за разпределение е нещо за което също съм готов да говорим, да обсъждаме този въпрос. Но в крайна сметка, да, наистина има разлика между севера и юга по този въпрос и мисля си, че трябва да отчетем тази разлика и да справим с този проблем. За това говориха и много други колеги. За това наистина, когато работим в компромисните изменения, нека да умислим и този проблем. Благодаря ви, господин председател. Също две минути с една минута, поне за нас холандците. Благодаря на всички вас. Нетърпение очаквам продължаването на нашата работа, работата върху компромисните изменения и много бързо да финализираме това досие, като отчитаме деликатните въпроси, които бяха формулирани днес. Благодаря ви. Благодаря на Бес Ейклот. Крайният срок за внасяне на измененията е 12 часа на 28 8 март, 19 е, юни гласуване в комисията, а за пленарна зала все още нямаме точна дата, но 28 март 12 е, е, часа крайен срок за внасяне на измененията и след това 19 юни комисията. И сега преминаваме към сближаване на законови, подзаконови, административни разпоредби относно производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия. Ще дам думата първо на комисията. Е, ръководителят на е, ресора контрол върху производството, разпространението на тютюневи и свързани с тях изделия е тук. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Госпожо докладчик, уважаеми депутати, благодаря за поканата към комисията, за да обменим мнение на първо. За първи път. Както знаете, тютюнът е най-лесно избежимата за заплаха за здравето. 700 хиляди души биват, загиват от употреба на, тютюн. на тютюн. Град с размера на Палермо. Освен това, тютюнопушенето продължа, дава живот, който всъщност бива прекаран в лошо здраве. Също така забраната се налага, т.е. преразглеждането на ще ви помоля за... Да водите страничните разговори и личните разговори помежду си извън залата. Сигурно са много важни и са свързани с теми, които сме обсъждали, но Смятам, че е, средата, в която е, говори представителят на комисията, трябва да бъде подходяща. Благодаря. Благодаря. Наистина много ми помагате, защото трудно мога да говоря иначе. Причината, по която преразглеждаме директивата, са очевидни. Директивата бе издадена през 2001 година, тя вече е остаряла и е, сега трябва да се съобрази с нещата, които са случили в науката и на пазара и на международно ниво. Искам да подчертая в това отношение, Най-вероятно на последния ред хората. Много ви моля да прекратите разговорите. Е, можете ли да прекратите разговорите и ако са толкова важни да ги продължите извън залата? Може би не ме чувате. За втори път го казвам. Да. Искам да подчертая именно последното, което споменах, т.е. международния аспект. Ние сме подписали конвенция за контролиране на тютюновите изделия и имаме ангажимент да я прилагаме. Също така искаме да спазваме насоките свързани с съответните е, международни разпоредби. Като се има предвид и необходимостта да се развива вътрешния пазар и необходимостта да спазваме законовата уредба и евентуално да се избягват е, съдебни спорове, ние трябва да се придържаме към изпълнението на член 114. Извинете ме, сега нещо сбърках, но сега да говорим за пазара на тютюневи изделия. 300 милиарда евро струва той. 89% се отделят, се дължат на цигарите, 7% на останалите изделия. В нашето предложение ние слагаме акцент върху именно тези два продуктови групи защото подобни тютюневи изделия с, гол... заемат голям дял от пазара, а също така и потикват към нови пушачи, да, нови млади хора да започнат да пушат. Какви са а, въздействията върху здравето? Нека да дам известни данни. 70% от пушачите започват под а, възраст 18 години, независимо от всички усилия които е, ние правим, за да не се разрешава продавата на, продажбата на тютюн на деца под 18 години. Ако не започнеш да пушиш до 25 години, статистически едва ли ще започнеш. Тоест, ние се насочваме към младите хора – предложението е, има смисъл и от економическа гледна точка, защото обществото е, губи в е, разходи за здравеопазване – са равни на доходите на тютюневата индустрия 35 милиарда и то при много консервативни оценки. Така че от економическа гледна точка ефективното контролиране на тютюневите изделия е напълно оправдано. Сега, какви са основните мерки? Пет области е, са засегнати. Първо, съставките. В предложението се разглеждат използването на аромати, които правят тютюневите изделия по-привлекателни. Както каза нашият комисар, тютюновите изделия трябва да изглеждат като такива и да имат същия вкус. Тоест, продукти като това, което ви показвам, котия цигари с вкус на текила, ще бъдат именно обект на това законодателство. После, етикетирането. Искаме да се въведат големи е, изображения и на предната и на задната страна на котията, до 70% да покриват те от повърхността на котията. Е, страните членки имат също така възможност да въведат и опаковка, по която да няма е, изображения. Да няма, забраняваме, примерно, котии в вид на червило или нещо подобно. Освен това, незаконната търговия. Искаме да се въведе е, система за проследяване и, со, и други е, системи и мерки за контрол и борба с незаконната търговия. четвъртата област е, е, тютюневите изделия тип МФИЕ, които се смъркат. Там искаме да се запази статуквото, но да, не се, да няма аромати. Елект... И пето, електронните цигари и подобни продукти трябва да минат през законодателството за медицински изделия. In our assessment, the combination of these... В а, нашата а, оценка ние предвиждаме 2% да е намаляването на потреблението, което ще, намали, ще спаси живота на 2,5 милиона европейски а, граждани. Отрицателните економически ефекти върху индустрията и виригата на доставяне са много умерени. Въвеждат се мерки за борба с незаконната търговия. А загубите на работни места ще бъдат около 5000 в, е, по цялата верига, която, които обаче ще се е, компенсира с създаване на нови работни места около 8000. И бих искал да благодаря в заключение на парламента за това, че толкова бързо и амбициозно се зае с това досие. Ние подкрепяме и вас, и докладчикът в вашите усилия. Благодаря, господин Шнихер. Е, още веднъж е, моля за извинение за това, че имаше доста разговори и шум в залата и се наложи да ви прекъсвам. А сега давам думата на нашия докладчик Линда Макеван. Благодаря, господин председател. Е, аз настоявах първо комисията да вземе думата, за да чуят е, колегите какво е включено в предложението. А всичко останало, което не е в предложението, всъщност са е въпрос на лобистка дейност. Така че е важно да се ръководим от това, което е включено в предложението. Как ще се справим с тютюнопушенето пушенето как е, ще е, накараме хората да се откажат от тюнопушенето. Преди 50 години, когато започнаха първите мерки, е, около 70% от мъжете бяха пушачи и около 40% и повече от 40% от жените пушеха. Но каква е тенденцията в момента в Европа? Тенденцията е към намаляване. В, но 35% от младите хора пушат в момента в Европа. През 2005 година СЗО заявява, че а, на 15 години момчетата започват да пушат, а момичетата обикновенно а, на няколко години по-късно. Но нараства броят на жените, на младите е, е, момичета. И в девет страни именно е, тенденцията е много тревожна в това отношение. Така че на тази седмица ние проведохме срещи с е, производителите, с представителите на промишлеността. Е, които споделят е, нашите е, тревоги. Но ето, колеги, показвам ви какво можете да намерите в момента на пазара. Вижте го как изглежда, като червило, розово. Е, е от котийката излизат едни много шикозни, тънки, елегантни цигарки. Ето, е, младите хора се чувстват привлечени от нещо по-плодно. Вижте какво можете да намерите, да кажем, в Страсбург по магазините за тютюневи изделия, за цигари и други продукти. Рамковата конвенция бе спомената от комисията. Това е изключително важно. Това е международен договор, който задължава подписалите го, присъединилите се да предприемат съответните мерки за борба срещу тютюнопушенето, като държавите членки предвиждат различни действия. Предвиждат се и, и е, намалени е, опаковки в около 12 от държавите членки е, с, е, така да се каже, минимален размер на е, продукта. Има и е, различни други мерки. Е, тоест, е, в рамките на Европейския съюз между държавите членки има едно доста голямо многообразие. Е, но ние би трябвало да уеднаквим практиките и естествено всичко това да бъде в съответствие с нашите ангажименти по Международната конвенция. Всеки е чувал за обикновените опаковки на цигарите в Австралия, така, разпространените, обичайните опаковки изглеждат като това, което ви показвам. Няма нужда да говорим повече за това. Британското правителство също мисли за нови мерки в това отношение. А също и Нова Зеландия. 63 страни в света включват предупредителни изображения на опаковките. Канада, САЩ също предприеха или замислят подобни мерки, а Бразилия не допуска никакви аромати, никакви ароматизирани вещества. Като в повечето латиноамерикански страни и в Южна Америка виждаме, че драматично намалява броят на пушачите, точно понеже бяха взети едни много драстични мерки в това отношение. Бразилия също е образец. Независимо от това, че брат на пушачите все още остава доста висок, но намаление има. И така, защо ние всъщност сме, се обявяваме срещу ароматизиращите вещества и срещу тези красиви опаковки? Защо трябва да караме младите хора да се чувстват привлечени от нещо, което на пръв поглед им изглежда невинно и вкусно? Ето това е един много положителен момент в предложението на комисията. През последните седмици чух от е, производителите различни предложения, е, да кажем, да се комбинират изображения върху опаковките с е, вербални предупреждения. В това отношение Германия е предприела доста ефективни мерки до този момент с словесни предупреждения за това колко вредно е тютюнопушенето. Но в 25% от е, опаковките на тютюневи изделия можете да видите комбинирани но представяне, т.е. има изображение и текст и в е, Австралия, така наречената обичайна опаковка, обикновена опаковка е, на също включва една такава комбинация. Но при всички положения ние трябва да създадем едно ново законодателство, което да ни позволи да напреднем, да вървим напред и е, да е, обединим усилията на всички държави членки. Но а, е, ние настояваме за това а, опаковките в никакъв случай да не бъдат по-изящни, по-красиви и а, да не включват а, самите цигари ароматизиращи вещества. Тоест трябва да се придържаме към обичайния вкус и опаковка. не е толкова трудно да се а, и не е съв, абсолютно ясно как точно ще се а, фалшифицират а, продуктите, но при всички положения трябва да затрудним и подобни опити мисля, че в това отношение трябва да се съобразяваме с всичко това, което е предвидено и в конвенцията, и в предложението на комисията. Аз съм съгласна с комисията по отношение на нейните предложения за МФИЕТО, за тютюна за смъркване. И тук би трябвало да въжат същите правила за не е, използване на ароматизиращи вещества в снуса. Законовата трансгранична търговия на е, тютюневи изделия е, също е обхваната е, до голяма степен. Би трябвало да поговорим с комисията, обаче как точно е, ще се действа в това отношение, тъй като някои от е, държавите членки са въвели определени ограничения. Някои от цигарите и тютюновите изделия се категоризират като медицински продукти. Става дума за новите, иновативните форми електронни цигари, които обаче съдържат никотин. И аз лично съм убедена, че те не бива да се използват от е, хората, докато няма е, сериозни проучвания за е, това какво е въздействието. На някои от тях съдържат дори много по-високо е, стойности на никотин. Концентрацията е много по-голяма, отколкото в обикновените цигари. Независимо от това, че не произвеждат пушек. Така че в е, САЩ вече има така, една нагласа за забрана на подобни иновативни продукти. Мисля, че и ние трябва да помислим много сериозно в това отношение. В заключение, колеги, ние няма да лобираме през следващите седмици, няма и да се подаваме на лобистки настроения, но ще работим много сериозно. би трябвало всъщност да се обърнем към нас самите и да се съветваме единствено с съвестта си и с нашите познания. Естествено, че тютюновата промишленост ще апелира към нас да проявим разбиране, да не убиваме производството и това е така, но нека да мислим първо за гражданите, за публиката, за обществеността. Ние в никакъв случай няма да унищожаваме промишлеността. Не. Но нека да спрем поне онова, което действително заблуждава потребителите, така че да предпазим младите хора и бъдещите поколения от продукти, които на пръв поглед изглеждат привлекателни, но всъщност са много вредни и рискови за здравето. Благодаря, Линда Макеван. Сега ще чуете е, ораторите, които са заявили желание. Първо докладчиците. Сато Хаси фатрит Карл Шлютер, Анна Rosbach фатрит в altbewährter Form den Martin Kellernen, dann haben wir Herrn Rossi und Frau Andersen haben wir als Schattenberichterstatter. Wir haben dann, die übrigen Redner sind Glennis Wilmers. Това бяха докладчици в а сега другите оратори. Питер Лизе, Фрау Пананова, Хер Демиш Marek, Merek, Frau Фрау Hittner, Хитнер, Дан Джил Паньо, Кабанох, Милан, Павел Пок, Pilar Аюзо und Софи Окуни. Habe ich eine Kollegin oder einen Kollegen vergessen. Забравил ли съм някого? Добре. А, твърде оптимистична е прогнозата за това как ще протекат дискусиите. Сега една минута. Мисля, че не можем да си позволим повече при този дълъг списък на желаящи да се изкажат. Каро Хайнц Флоренц. Е, три минути според мен, като докладчик в сянка, са прекалено много, тъй като и комисията и Линда Мак Еван вече казаха една голяма част от нещата, които и аз исках да кажа. Да, ние се нуждаем от нова директива, нуждаем се от нови е, е, продукти, е, но по-малко опасни. Е, знаете, че има и малки предприятия, които ще бъдат засегнати. Е, а, както знаете, аз винаги съм защитавал малките и средните предприятия и заетостта. 6000 са е, работещите всъщност в тези малки и средни предприятия. Ако а, направим и е, простички сметки, ще видим, че всъщност 20 души умират всеки ден в Германия в резултат на запазването на работните места на тези 6000 души. И ето, че много остро се обявяваме срещу други вредности, срещу пътно-транспортните происшествия и жертвите от тях и така нататък. По отношение на тютюнопушенето винаги сме били много толерантни. Няма да повтарям данните, които са известни на всички нас и сме ги повтаряли многократно. Те са ужасяващи. Защо рекламата е толкова важна? Когато 700 хиляди души умират, това а, наистина е а, нещо, което трябва да ни накара да се замислим и да запретнем ръкави, да действаме. Оставете производството, оставете пазара. Много важно е, е естествено, да се спрет тази заблуждаваща реклама, тази нереалистична представа, която се дава на деца, на млади хора и на други, ако им вярват. Така че в това отношение трябва да се предвидят много стриктни мерки. И Линда и комисията дават отговора на въпросите, които ни вълнуват. Да, има е, и 50%, и 70%, е, и 25% сред младите е, хора, пушачи. Нали, цифрите са различни в различните държави членки. Сред нас има лекари, които най-добре могат да преценят колко опасна е тази цифра. Различни интересни аргументи можете да чуете в рамките на дискусията и да прочетете включително в вестниците. И чувам много често, че има твърде много пиратски продукти. Обикновено производителите, промишлеността говори така. Но, а, скъпи производители от тютюновата промишленост, а, ние сме извършили проверките и знаем, че по-голямата част, повече от 50% от всички продукти, които се разпространяват на пазара, са от вас произведени, а не нелегални, не незаконни продукти. Така че не се тревожете за тях. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да не се отклонявам от темата, тъй като имаме много малко време, за това ще се спра само върху основните моменти. Подкрепям казаното от докладчика и от докладчика в сянка на НП. Това са основните доводи, които непрекъснато чуваме, че ще се закрият работни места – особено, че малките и средни предприятия ще бъдат застрашени. Няма да се спирам върху всички тези доводи и няма дори да посочвам реалните статистически данни за смъртността в Европа. Всички казваме, че трябва да направим пушенето по-малко привлекателно за младите хора, включително, що се отнася до паковките. Да, има различни мнения за ефикасността и рекламите, Например, както каза комисията, предлага се 70-75% от площа на упаковка да се заема от предупреждения за здравето, включително видеоизображение. Но само 10 държави членки в момента използват изображения като предупреждение срещу пушенето. И Що се отнася до отсветителите и ароматизаторите, те също трябва да бъдат забранени ментол и всички останали ароматизатори трябва да бъдат забранени и предложението за забрана е много важно, тъй като тези ароматизатори и цветове привличат младите хора към пушенето. И просто се използват като примамка за младите хора тези фактори, ароматизатори, цветове и опаковки. Трябва наистина да приложим много стрикни мерки към тютюновите продукти. Например, се споменава тютюна за свиване на цигари и не смятам, че трябва да се предприемат, да се предлагат някакви изключения за нишите продукти, като пури или порети. Може би трябва да обмислим статистическите данни, да обмислим и опита на Канада. Точно поретите станаха и порите станаха новата примамка за младите хора. И дори деца на възраст от 6 до 12 години купуват порети, защото те не мислят за това, че това са тюнови продукти. Те мислят за тях като за продукти, в които има различни ароматизатори. Също така много важен аспект с електронните цигари, нещо за което до преди няколко години не говорихме, но сега вече те се пускат на пазара в големи мащаби. Смятам, че комисията би трябвало да бъде по-стригна в формулировките на член 18. Трябва да мислим и за дозите, които са по-безопасни за здравето, но трябва да обмислим реалността и да обмислим въпроса за прагови стойности. Господин председател, смятам, че трябва наистина да не изоставям от реалността и не трябва да се окажем в ситуацията, в която отрасъла успява да продаде и да продава все повече и повече електронни цигари на младите хора. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега Сато Хаси има думата. Китоксия. Е, Благодаря ви. Докладчика Линда Макаван много лесни моята задача, защото като цяло мога само да подкрепя това, което тя каза. Предложението на комисията заслужава да бъде приветствано като стъпка в правилната посока. И тук в парламента ние смятаме, че единственото, което трябва да направим, е просто да направим предложението малко по-стрикно. Това, което е най-важно тук, особено от гледна точка на партията на зелените, е, че ние искаме в директивата да се предвиждат същите неща, които вече са введени в Австралия, т.е. опростена или однаквена опаковка. И искаме опаковка, на която не са изобразени търговските марки. В Австралия това вече е практика. Много колеги изтъкнаха факта, че е важно да се предотврати това младите хора да, започват, да започнат да пушат. И наистина това е същинския проблем. Ако 94% от пушачите започват да пушат преди 25 годишна възраст и 70% започват на възраст под 18 години, то трябва, разбира се, да насочим нашето вниманието точно към младите хора. И също така нормално е също и фирмите да се опитват да използват тези хора като млади хора, като целева група. Забраните също са нещо, което ние подкрепяме, но подкрепяме не само предложението на комисията, забраната на ароматизаторите, характеризиращите ароматизатори. Ние искаме всички ароматизатори да бъдат забранени. Искаме също да сме по-конкретни в сферата на рекламата в търговските точки, там където се купуват цигари. Смятаме, че тютюновите продукти трябва да бъдат по-малко видими там, къде те се продават. Това ще намали обема на продажбите. Имаме примери на такава практика, защото когато хората не виждат нещо, то те тогава са по-малко склонни към импулсивни покупки. Получих електрон... Извинете, получава мейли от производители на електронните цигари. Мисля, че тук е много важно да потърсим баланс. Тези електронни цигари следва да се използват като помощно средство при прекратяване на пушенето. спиране, отказа от пушенето, но те не трябва да се превръщат в нов канал за развиване на пристрастеността към никотин, особено сред младите хора. Смятам, че трябва да има ограничения, свързани с, с количеството никотин в тези електронни цигари. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател. Ние смятаме, че основната задача е да бъде предотвратено това младите хора да започват да пушат. Това е най-важното. И трябва да имаме метод, който да докаже на младите хора, че не е готино да се пуши. Разбирам, че това е сложна задача и Линда е права. Защо? Ние чуваме от отрасъл две противоположни неща. Очевидно, когато предлагате цигара, извинете, хартия за цигари с аромат на шоколад, очевидно, то вашата таргет група не са възрастните хора, са младите хора. И, и изобщо няма нужда да обсъждаме дали пушенето е вредно здравето или не. Всички знаят, че е вредно. Обаче се пробудва теория, че е, както и една чаша с уиски, пушенето е удоволствие, че това е едно хоби за по-възрастните, по-олегналите хора. И ако почнем да обмисляме тези доводи, може би ще имаме разумни начини да обсъждаме. Ако се забрани всяка една реклама, ако се забрани всяка една възможност за една фирма да показва какво представлява продукта, то това е изкривяване на конкуренцията. И има друг един метод, за който никой не говори. Ние продължаваме да субсидираме традициите на пушене и използване на тютин, тюн. Субсидира се отреждането на тютюн в Европа. Трябва да се спре всичко това. И още нещо защо тюнат за смучане, тюнат за орална употреба, пурите и поретите се разглеждат по същия начин, както и цигарите, защото в цигарите има много повече вредни добавки. Точно там е проблем, защото ако става дума за пура, която е направена само от тютюнови листа, никой няма да може да пуши по 20-40 пули на ден, ако имаме една пура в чистия вид. Да не говорим, че и младите хора не биха пушили пули и то в такива количества. Трябва да спрем тези цигарки, бомбонки, които се продават в много страни, например Дания, трябва да се премахнат всички добавки, които се добавят към цигарите. Добавките са основния проблем много малко хора пушат чисти тютюнови продукти, защото те не се смятат за готини сред младите хора. Госпожа Розбах. Реакцията ми към директивата е, че тя, предложението за преразглеждане беше амбициозно, но Европейския парламент има отговорност да предприеме и допълнителни стъпки, за да заздрави очакваните положителни резултати, особено за целевата група, именно младите хора. И смятам, че трябва да направим това. 75% иска комисията от е, площа на котията да бъде покрита с е, картинни изображения и предупреждения. Аз всъщност съм разочарована, че ние не отидохме и по-далеч и не последвахме примера на Австралия. Смятам, че трябва да бъдем амбициозни и да искаме 100% уеднаквена упаковка, стандартизирана – Смятам, че предложението на комисията да има тестови е, панели за това да се реши кои са характеристичните, характерните аромати е твърде сложно за прилагане и съдържа елемент на бюрократичност. Просто трябва да забранят всички добавки и аромати т.е. всяка добавка, която е в допълнение на стандартния процес на производство и засилва привлекателността на а, съответния продукт. И всички подобни продукти, които привличат а, младите хора, трябва да бъдат забранени. Тоест, цигарите трябва да изглеждат като цигари и да имат вкус на цигари. Ние считаме, че трябва да се е, въведе е, забрана за трансгранична продажба на цигари, което ще бъде много по-лесно от предлагането сега. системата за проследяване е добре, но как точно ще се е, случи това на практика? А електронните цигари които се използват вече доста широко, не считаме, че настоящото законодателство е достатъчно, включително и това за медицинските продукти. Много често има подвеждащо етикетиране. Затова подобни е, продукти, ако минат към законодателството за лекарствени средства, е, ще бъдат регулирани в малко по-голяма степен и евентуално ще допренесат за това да не се продават на деца. Ние сме наясно с е, опасността какво може да се случи, ако подобни продукти се оставят да бъдат е, достъпни е, за децата. Знаете, че опасностите могат да бъдат свързани дори с е, здравето и живота им. Все повече има данни, председателят прекъсва. Още две секунди, ако обичате. Все повече има доказателства в Ирландия, че е, се крият е, тютюневи изделия в е, местата за продажба. Смятам, че и този въпрос трябва да се от... регулира от законодателството. Следващият оратор, моля. Благодаря ви. Съгласна съм, че трябва да се премахнат всички търговски марки от опаковката и трябва да бъдат премахнати всички добавки, ароматизанти, ако искате, и да направим цигарите и тюневите продукти по-малко привлекателни за младите хора и деца. Много е странно, е, че регулацията за един продукт, който предизвиква висока степен на пристрастяване, е същата, каквато е прямо за химикалката в ръката ми европейците очакват, че продуктите, които те потребяват, са безопасни и трябва да регулираме и електронните цигари, така както регулираме и фармацевтичните продукти и трябва да бъде извършена пълна проверка на тяхната ефективност при отказването от тютюнопушенето. И много е тревожно това по какъв начин те се рекламират, включително по британска телевизия. И по този начин пушенето изглежда нещо нормално. А ако електронни цигари не си напомагат хора да откажат цигарите, това е прекрасно. Но те трябва да бъдат регулирани така, както се регулират никотиновите дъвки и никотиновите лепенки. Не става дума за забраната на електронните цигари, става дума за това да затворим вратичките. Трябва сериозно да се отнесем към това. Госпожа Ребека Тилер, после господин Соника. Благодаря ви. Съгласна съм с докладчика и с другите колеги, които говориха за промените в упаковката и етикетирането. Има нещо, от което съм изненадан, че се предвижда в член 13 забрана за опаковки Забрана опаковки от вида консервена котия. Не разбирам защо е така? Що се отнася до никотиносъдържащите продукти, като електронните цигари, има доказателства в Великобритания, както от неправителствени организации, така от експерти, че те могат да намалят вредата от потреблението на тютюн. Не знам, че не съм сигурна, извинете, дали те да бъдат регламентирани като фармацевтични продукти. Не знам дали този подход е най-добър. Да, определено те трябва да бъдат предмет на ограничения в тяхната реклама и популяризирана, също така трябва да се въведат ограничения за възрастта при използването и по-скоро продажбата на никотиносъдържащи продукти нещо, което смятаме за необходимо. Благодаря. Богослав Соник и после Питър Лизе. бързо. Благодаря, господин председател. Искам да обърна вашето внимание на един аспект, който до сега не се е коментирал и не се съдържа в предложението на комисията. Комисията предлага да, се, да има ограничения за това колко дебели, какъв да е диаметъра на цигарите. Обаче, защо диаметъра не дължината, бих искал да попитам. И много често хората, които искат да се подиграват с Европейския съюз, казват, че ние регулираме за това каква трябва да е извивката на дъгата на банана. Е, и е, все пак трябва да се мисли, отиваме ли прекалено далеч в регулирането на пазара. Имам два въпроса към комисията. В Штатите и в Канада има съответни съображения, с които те е, запазиха ментоловия аромат. Е, трябва да видим защо са го направили. В края на краищата ментовите цигари са най-популярни или едни от най-популярните на пазара. Европейската комисия също каза, това е следващия ми въпрос – че възнамерява да се предложат нови методи за борбата с незаконна търговия с цигари. Може ли да поясните? Петър Лисе. Благодаря, господин председател. Благодаря на е, Индамак, е, Линдамак Еван и на Карл Хайнц Флоренц, който говори от името на НП. Аз е, подкрепям предложенията в общи линии. Но когато говорим за промени по отношение на опаковките, на размера на опаковките. Не съм абсолютно сигурен, е, че това наистина е абсолютно необходимо. Е, не бива да плашим е, производителите. Ние нямаме намерение да въвеждаме някаква тоба, тотална забрана, но търсим най-доброто не само е, за производителите в никакъв случай. Ние търсим най-доброто за консуматорите, за гражданите. Е, е, има проблем с превода в някои кабини, най-вече италианския превод. Има ли превод от италианска кабина? Аз в момента не виждам колеги, членове на комисията от Италия в залата, но, но след като няма италианци в залата, можем да продължим. Добре. Всички лобисти от Италия разбират английски, така че можем да продължим, е, като имаме е, предвид, че не разполагаме с много време. И така, е, субсидиите в четюновата промишленост и производството да. Миналата седмица отново гласувахме за въвеждане на т.е. бе е, приета една такава е, разпоредба, с която се въвежда отново субсидирането. Е, да се надяваме, че съветът по някакъв начин ще подобри все пак нещата. Сега, по отношение на процедурата в рамките на комитологията, трябва да се решат въпросите. Надявам се, че е, ще предупредим е, най-вече младите хора, че става дума за е, голяма опасност, но до този момент като че ли не сме разгледали в детайли въпроса за пасивните пушачи, за третата категория, най-вече за новородените, а включително и за зародиша, за плода. В никакъв случай не бива в рамките на комитологията да решаваме въпросите, особено когато става дума за новородени. Госпожа Първанова е следващия оратор. Благодаря. Господин председател, ще бъда първата, която ще заяви за конфликт на интереси. Аз съм лекар по образование, като бива, уврежда здравето и също. И за това аз като лекар съм срещу тютюна и за това аз призовавам колегите да обявяват за своите интереси, ако те защитават отрасъла и искат да намалят въздействието на тази директива. Бих искала да подкрепя комисията и госпожа Макаван и да подчертая, че целта на тази директива е да се намали с 2% броя на пушачите и да се спасят 2,5 милиона живота за 5 години. Ако това не е благородна кауза, не знам какво е. Както каза госпожа Макаван, не намалява броя на пушачите и няма никакво желание отрасла да сътруднича. И отрасъла иска да пушат колко се може повече хора и да увеличава по този начин отрасъл своите печалби. Това е което трябва да стремим да намалим. И трябва да отчитаме това, че има хора, които се опитват да внедрят своите идеи, но ние смятаме, че трябва да разглеждаме само у нези предложения, които са още по-ограничаващи, отколкото предложението на комисията, за да можем да спасим толкова много човешки животи. Благодаря. Искам да се възползвам от възможността да изкажа подкрепа за предложението и за докладчика ни. Тук става дума за проблем за общественото здраве, т.е. в центъра на този проблем са гражданите. Ние чакаме това предложение от много дълго време и съм напълно съгласен, че тютюневите изделия трябва да изглеждат като тютюневи изделия, да имат такъв вкус, особено когато те са предназначени за млади хора. Ние бяхме въвели е, забрана за е, тютюнопушене на обществени места и от 2005 до 2009 година виждаме, че е, от 39 на 33% възлиза броя на младите хора, които пушат. Но това намаление е твърде незначително в края на кращата и трябва да се вземат много по-сериозни мерки. Ирландското председателство застана именно е, на тази страна на подобни позиции. Много ми беше интересно да чуя тяхната позиция на изслушването, което проведохме. И в края на краищата, е, всъщност, тютюневите изделия не следва изобщо да се появяват на пазара, защото те са вредни, те причиняват смърт. Tak jak kolega wspomniał, nadrzędnym naszym celem jest zdrowie młodych ludzi i ograniczenie chorób. Благодаря, господин председател. Както казаха и колегите, основната цел да се гарантира по-доброто здраве на европейските граждани, да се гарантира това, че младите хора не започват да пушат. Има някои елементи, които липсват в предложението на комисията. Защото ние тук не говорим за информирането, образованието. Без това няма да можем да постигнем напредък. Второ, продължаваме да говорим за субсидиарност. Обаче, в различните държави членки и имаме различни забрани за възрастта, на която не се продават цигари. Ние продължаваме да говорим за това, че пушачите се разболяват на по-късен етап. Защо да не въведем задължително здравно осигуряване за пушачите? Продажбите от разстояние, продажбите по интернет и тогава няма никаква забрана де-факто на това до каква възраст могат да се продават цигари. Някой, който е на 14 години, може да въведе в полето в сайта, че е на 25. А, трябва да се определим, искаме ли младите ни хора да са здрави или не. И за това не трябва да има привлекателни опаковки, които изглеждат като червило, като други неща, цигари трябва да са цигари. Е, скъпи колеги, нека да си го кажем ясно. Тютюневата индустрия от дълго време не желае да жертва прерогативите си на пазара. И, за съжаление, тя е една престъпна индустрия, защото тютюнопушеното взима жертви 6 милиона души в света, 2,5 в Европа. В 2300 тази цифра ще стане 8 милиона. Така че, действително, трябва да вземем много, много стрикни мерки. Ние, като политици, трябва да е, разбием всички лицемерни твърдения, е, примерно за това е, как е, се създават работни места, това, което твърди индустрията. Трябва да спрем да обслужваме подобни тези. Директивата, която се предлага от е, комисията, е, и се подкрепя от нашия докладчик, върви именно в тази посока. Аз подавам няколко изменения, именно за да се подсили и разшири приложното поле на директивата към всички тютюневи изделия и да се дадат възможност на страните членки да слагат по-големи е, предупреждения за вредата на здравето върху опаковките, също така и за забрана на тънките цигари, които също са вредни. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já plně souhlasím с... Господин председател, уважаеми дами и господа, съгласен съм с повечето от това, което беше казано, включително за въздействието на тюна върху здравето. Аз съм лекар по образование и разбирам всичко. И затова приветствам всички мерки за защита на подрастващите от всички пристрастяващи вещества, не само тютюна. Политиката на Европейския съюз не трябва да се основава само от това, което идва от Брюксел. Има много хора, които съгласни с мен – правителството, Сената, Долната камера на чешкия парламент, всички те са приели решения срещу тютюнопушенето. Държавите членки са в състояние да взимат реално действащи решения, за да предпазят своите граждани от отрицателните последици от потреблението на тютюн. Държавите членки и техните парламенти не са по-малко договорни или по-малко интелигентни, отколкото сме ние тук в Брюксел. Благодаря ви, господин председател. Благодарности към докладчика. Тя е смела и ще трябва да продължи да бъде смела, защото лобистите са смели и те са достатъчно смели не само да посещават парламента, но да ни изпращат множество писма. Някой в парламента казват, че има проблем с принципа на субсидиарност и ние чухме какво току-що каза преждеговорившия колега. 700 хиляди потребителя на тютюн умират всяка година. И за това тютюневия отрасъл има нужда от нови потребители, които да ги заместят. Те слагат добавки, ароматизатори в цигари, така че младите хора да започнат по-лесно да пушат. Ние трябва да ограничим всички тези маркетингови и рекламни трикове и трябва да подобрим висококачественото предложение на комисията. Нашата парламентарна комисия трябва да се бори за интересите на европейските граждани в сферата на общественото здраве. Благодаря ви. София Благодаря, господин председател. Пилар Аюсо има думата момента. Мога само да се съглася с всичко, което бе казано. До тук е, ще добавя следното към това, което бе казано от страна на комисията. Би трябвало да имаме предвид член 14 от директивата, където трябва да се приведат в съответствие нашите разпоредби с протокола от ноември 2012 година. Така че за това става дума в 26 държави членки ще се предприемат подобни усилия. Така че, ако желаем наистина да е, постигнем напредък по отношение на е, тютюропушенето, трябва да инвестираме и в просводителска кампания, в е, информационна кампания, да отидем навсякъде, да достигнем до всички, най-вече младите училищата, е, учебните заведения. Освен това, имайте предвид, че не става дума единствено за тютюна. Е, има, да кажем, и е, захарно цвекло, което също може да вреди, така че това не е единственото. Госпожа Окуни. Аз се изказвам от името на госпожа Гростет е, първо и след това ще споделя и своите мнения. Минута и половина има да казва председател. В е, бъдещата директива трябва да се е, атакува проблема директно на базата на данни и цифри. Госпожа Гростет е, съжалява, че не може да присъства в момента тук, защото е на друго заседание. Много е важно първо да се обърне внимание на превенцията. Да има кампании, да се информира, информира обществеността, и то по много целенасочен начин, е, с е, по-инновативни методи. Да излезем от е, навика, да се обърнем към младите, които са най-много засегнати от това явление. Подобни кампании могат да имат много положителен ефект като се съчетаят и с други мерки за борба с тютюнопушенето. Аз лично бих добавила, че е много важно да се прави и съответно разяснителна работа в, уси, в училищата, да има кампании за борба с противопушенето, да се обяснява на децата колко е опасно. Електронните цигари, е, комисията ни казва, че има научни изследвания, че е, трябва да има по-голямо, по-голямо регулиране в тази област. В някои страни те се считат за медикаменти, в други не. Трябва да има също информация в тази посок. И опаковките. Аз не знам а, дали слагането на снимки ще промени нещата. В момента а, се слагат много красиви изображения, с което въобще не се разбира за какво е тази котия. Според мене трябва да се засилят визуалните изображения. Остават само броени минути и трябва да дадем думата и на комисията, за да отговори на зададените въпроси и на докладчика. Струва ми се, че проведохме добър дебат. Темата бе е, засегната от Карл Хайнц е, Флоренц. Когато говорим за електронните цигари, е, трябва да имаме предвид, че не знаем всъщност дали този продукт е включен в директивата. Комисията би трябвало да се занимае с този проблем. Е, да, наистина, е, бивши пушачи е, се опитват по някакъв начин да се откажат от цигарите и смятат, че електронната цигара може да им помогне. Всъщност, чеченовата промишленост е заинтересована електронните цигари да изчезнат от пазара, колкото е възможно по-бързо. Комисията би трябвало да вземе е, решение и да предложи нещо по-конкретно по отношение на електронните цигари, тъй като ние и все още не сме наясно с е, е, въздействието на тези цигари. Възможно е да има и някакъв търговски интерес, когато остава дума за това, че опасността от тези електронни цигари понякога е дори по-голяма, отколкото от конвенционалните цигари, но необходими са сигурни данни. И така, 5 минути, ако е възможно, комисията, за да отговори на въпросите, след това 5 минути на докладчика. Благодаря. Правителствата могат ли да направят повече правителствата по отношение на унифицираната опаковка? Да, да. Напълно е възможно. Както беше и до сега. Защо регулираме продуктивност? става дума само за извеждането на пазара на подобни е, продукти. Това беше предходното законодателство. А в момента регулираме е, с, този продукт, за да покрие е, законодателството всички съставки, които се е, съдържат в него. Забраната според нас е по-малко ефективен начин за контролиране, за това е по-добре да се съобразим с разпоредбите за вътрешни и пазар. Не можем да забраниме просто трансграничната е, търговия. Никотина в електронните цигари, защо се регулира този въпрос тук? Става дума за продукт заместител на тютюна и считаме, че по тази причина трябва да бъде в приложното поле на настоящата директива. В момента има много е, безпокойства по отношение на сигурността на този продукт. Е, действително, е, деца могат да, може да има смъртни случаи при деца, ако те ползват електронни цигари с високо съдържание на никотин дали има данни? Има данни, че е, за пушачи могат да ги използват, е, за да се откажат, за да намалят тютюнопушенето, но е, като цяло има изследвания, има едно от тях 2012 година, че в Унгария доста голям процент млади хора са използвали електронни цигари, а в тях се съдържа никотин и той може да създаде пристрастряване, т.е. те после могат да преминат към обикновени цигари. 20% е, е цифрата, която дава едно полско изследване за млади хора, които са опитвали електронни цигари. Ние не искаме електронните цигари да изчезнат от пазара. Напротив, ако това е едно ефективно средство да помогне на пушачите да се откажат, ние следва да го подкрепим. Но тези изделия трябва да бъдат регулирани и съответно да попадат под обсега на законодателството. Това осигурява и равнопоставеност на всички терапии с заместване на никотин. И те са регулирани по силата на разпоредбите за фармацевтични изделия, затова и електронните цигари трябва да отидат там. Няколко въпроса за тънките цигари. Мисля, че това е една от големите стратегии на индустрията да стигне до младите хора. 50% е, е увеличението на продажбите на тънки цигари в последни години. И съвсем ясно е, че това, което ви показвам сега, котиката с вид на червило, с тънки цигари, е предназначена да привлича а, млади хора. Така идеята е, че ще отслабнете, че ще изглеждате фини, елегантни и така нататък. А, тънките пори и порети действително също е, имат е, увреждащ ефект, но е, за сега ние ще реагираме единствено ако видиме, че има данни, че тяхната употреба се увеличава. Забрана Имайте предвид, че тук става дума за директива за тютюневи изделия, а не директива за е, продажбите на такива, да ние не бихме могли да направим нищо. Може би в директивата за реклами е, може да се регулира този въпрос. Е, става дума за забрана за появата на търговски марки и така нататък. А, в опаковката. За опаковката тип консервена кутийка ние имаме следните съображения. А, тютюна за лули се регулира от а, други текстове и там се предвиждат видовете опаковки. Е, става дума за изискване котията да е 200 грама. После се говори, е, може ли да има ограничения е, за продажбата на цигари, ограничения във възрастта. Не може това да се направи на европейско ниво. Страните членки могат единствено да действат. Благодаря ви. Вие също така споменахте за течностите и какво случва, ако някой пие течности. Също това означава отравяне. Също така цигарите са токсични, ако са изхвърлени на детските площадки. Но ако сравним електронните цигари с цигарите, то а, тогава трябва да забраним и електронните цигари. Докладчика, благодаря, ще бъда кратка тъй като имахме много дълго обсъждане. Благодаря ви, колеги. Повечето хора подкрепят законодателството и някои въпроси вече бяха решени. За електронните цигари трябва да проведем много подробен дебат и да поканим експертите, защото наистина трябва да намерим надлежна регулация на тези продукти. Може би е добре да организирам семинари, да поканя колеги, така че да обсъдим в дълбочина проблема с електронните цигари. За продажбите по интернет, да, те са проблем. В някои страни, например в Германия, вие може да получите безплатни цигари по интернет. Вие просто се абонирате и започвате да получавате безплатни цигари. В Гърция, например, цигарите безплатно се раздават на младите хора в нощните заведения, така отрасла подпомага младите хора да почнат да пушат. За ментола. Защо в САЩ и в Канада не е забранен ментола като ароматизатор, не знам. Но мога да ви кажа. В САЩ Федералната администрация за хранителните продукти и лекарствата се подаде на натиска на лобистите, а не защото има сериозни причини. Научният комитет в САЩ каза, че ментолът е просто още един ароматизатор. И всички знаем, че ментолът прави цигарите по-приятни на вкус и той също така съдейства за това по-дълбоко да се вдишва тютюневия дим и все повече и повече млади хора пушат ментолови цигари. В САЩ не са включили ментола в забраната за ароматизатори, но вече има съдебно дело, защото има нарушение на, прав... на правилата на Световната търговска организация. Индонезия подаде такава жалба в Световна търговска организация, позовавайки се на това, че има дискриминация, защото ментолът не е забранен, всички останали ароматизатори са забранени. За това трябва да сме наясно, че лобито иска да прокара своите интереси през задната врата, а ние не трябва да допускаме ситуация, в която едно нещо забраняваме, а друго не. Трябва да потърсим баланс по този въпрос. И накрая искам да кажа. Мисля, че на всичко отговоря. А, да, за информационни, осведомителни кампании. Да, наистина, прави сте колеги, трябва да имаме повече такива кампании. Но, както правилно каза госпожа Окони, ние не можем да даваме указания на правителствата да провеждат такива кампания в училищата. Европейския съюз не може да каже на правителствата на държавите членки какво точно трябва да се казва на децата в училището. Има изследвания, които показват, че младите хора се пристрастяват по-лесно към пушенето, а повече млади хора означава повече смъртно сред младите хора. Защото когато някой човек по-късно започне пушенето, а, то, толкова са по-малко такива хора, извинете, колкото по-рано някой започне да пуши, толкова е по-вероятно той да стане пушач. И ние трябва да помислим какво можем да направим. Нека да го направим добре. Нека да имаме една добра система в цяла Европа. Нека да не казваме, нека да направим това, но да направим това. Това е което лобистите искат от нас. Ние като депутати в Европейския парламент трябва да направим всичко, каквото можем да направим и правителство трябва да направи всичко, каквото те могат да направят, за да имаме добро законодателство, регулиращо тютюновите продукти. Благодаря ви. Прекрасно заключение. Подновяваме работа в 3 часа след обед. Дневният ред е финализиран. Приключих